Моля всички да заемат своите места. Okay, colleagues, we're going to start. Колеги, започваме. Okay, colleagues, um, I've uh, been asked to. Uh... Помолиха ме да заместя нашия председател, който трябва да бъде другаде по спешни дела. признавам си, че не съм добре подготвена за това заседание, но ще се постарая. Първа точка от дневния ред е приемането на дневния ред. Има ли някои забележки по дневния ред? Няма. Предлагам да приемем дневния ред с една дребна промяна. А, всъщност има забележка. Госпожа Морвай. Госпожо председател, мисля, че нещо важно се случи. Израел е, осъществи нападка срещу хуманитарни работници. Мисля, че това е военно престъпление. Аз не мисля, че ние трябва да работим все едно, че нищо не се е случило. Като Комисия по гражданските свободи ние би трябвало да приемем декларация. И смятам, че трябва да включим в дневния ред тази точка. Искам да чуя колегите становището, но лично смятам, че без каквато и да била подготовка не можем да излезем с декларация. Без съмнение пленарното заседание ще се занимае с този въпрос като неотложен. Компетентната комисия, комисията по външните работи, и си мисля, че без да сме запознати с всички подробности на събитията, би следвало да излизаме с декларации. Виждам, че много колеги кимат и предполагам, че това е правилният подход. И така, промяната, за която говорих в дневния ред е следната. За съжаление, господин Ерик Холдер, главният прокурор на Съединените щати, с когото трябваше да разговарям утре. Не можем да дойдем. Много съжаляваме, но разбираме, че той има спешни дела у дома си и ще имаме възможност да се срещнем с него по-късно. Вместо това ние ще разгледаме точка 14 от 10 часа утре сутринта. Това е новата процедура за развода и след това споразумението между Европейски съюз и Пакистан за реадмисията веднага след тази точка. Ако няма забележки, предлагам да приемем дневния ред, както е така предложен. Сега съобщението на председателя. Комисията ви изпрати имейл миналата седмица по отношение на предложения за пилотни проекти в годишните бюджети, подготвителни дейности. Умоляват се депутатите да изпратят своите предложения на секретарията до 3 юни четвъртък. Господин Босотил, Госпожо председател, мисля, че този срок е твърде кратък за нас и ние не можем да направим смислени предложения по толкова важна възможност, предоставена от бюджета. Ето защо аз бих ви предложил да приемем искане за отлагане на крайния срок, поне с няколко дни, за да имаме възможност да помислим сериозно, а не да изпуснем срока. Аз лично не възразявам. Сега а, искам да попитам секретарията. Мисля, че крайният срок е в е на бюджетната процедура. Има ли възможност този срок да се отложи поне с малко, поне с половин ден? Можем ли да съкратим времето за превод? Ah, see, it works. We got half a day extra. Will that work for you, Mr. Bus- Половин ден повече. Съгласен ли сте, господин Бусотил? Трябва да, предложение трябва да постъпят в Комисията по бюджетен контрол. Госпожо председател, това ни беше изпратено в края на миналата седмица, по време на тюркуазаната седмица. Много от нас бяха извън Брюксел. И когато ни се дава толкова кратки срокове, ми всъщност това е все едно да ни кажат, вашите предложения не ни интересуват кой знае колко. При всички случаи няма да имате време да направите смислено предложение. Или ще ни се дава възможност, но истинска възможност, за да отправяме предложение, или въобще да ни, ни се дава възможност. Това е несериозно. Не може човек да съчини идея за пилотен проект или подготвително действие за два дни. Въпросът трябва да се проучи задълбочено или дори да се обсъди между различните групи в Комисията по граждански свободи, за да можем да излезем със съвместен подход, който удовлетворява всички политически групи. Но при този график всъщност ни се казва, че това е несериозно. Съгласен съм с вас казва председателката. Всички ние имаме електронна поща и а, мобилни телефони, така че не съм съгласна с довода за тиркуазаната седмица и не сме откъснати от света. Ще попитаме председателя на бюджетната комисия дали е възможно срока да се удължи. А, ще го поискаме днес, за да ни отговорят утре, но ще ви помоля ако това е, не стане по процедурни причини, ще ви помоля да проявим нужната гъвкавост и да работим бързо в е, предвидените съкратени срокове. Обедена съм, че всички ние имаме някаква представа за това, кое искаме. Господин Аваро, госп... благодаря, госпожо председател в противовес на казаното на господин Босотил. Всички подготвителни действия или пилотни проекти бяха в... ще бъдат а, а, гласувани с отрицателен вод без друго. Така че докладчикът от групата на господин Бозотил, съжалявам, че не можах да произнеса името както трябва, е заличил всички предложения за пилотни проекти и подготвителни действия, така че е хубаво да се провери по какви причини, но подготвителните действия и пилотните проекти ще бъдат включени в по-нататъчни дейности. И като заместник председател на бюджетната комисия бих предложил дискусия с докладчика, но ще излязат доклади за това къде могат да бъдат вместени пилотните проекти и подготвителните действия. Благодаря. Предлагам да предприемем един двояк подход в съответствие с това, което вие предложихте, но в интерес на яснотата ще помолим бюджетната комисия да ни отпусне малко повече време, ако това е възможно. Стигаме до гласуването днес след обяд. Всички ли си носите картите за гласуване? Не си носите вашата, така ли? Ами тогава няма да ви се брои гласа, каза председателката. За щастие не ни предстои дълго гласуване. Започваме с проекто становището на Ставрос Ламбриниди за интернет управлението следващите стъпки. Там има много компромисни предложения. Доста е сложно, така че моля ви за търпение. Параграф първи там има компромисен текст и искане за разделно гласуване от АЛДЕ в две части. Така че ще гласуваме първата част, който е за, против. Въздържали се, приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф първи. Не, това пада, защото изменението беше прието. Параграф 3, 6 изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение с устно изменение от докладчика и госпожа Вержа. Всички ли сте съгласни да гласуваме устното изменение, който е за, който е против, Въздържали се. Приема се. Девето изменение е господин Вос в две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Господин Алваро. Благодаря. Преди да стигнем до втори компромис, имам въпрос за пояснение. В текста се казва Мисля, че авторът има предвид комбатинг, т.е. борбата срещу, а не комбайнинг, т.е. съчетание. Втори компромис в две части за първата част. А, нов вариант. Всъщност един компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до втори параграф 11 измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 измерение. За против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по модифицирания текст за, против, въздържали се, приема се. Един глас против и един въздържал се. Всъщност два гласа против. Докладчикът има думата. Искам да благодаря на комисията и на всички, които участваха за подкрепата. Също така искам да посоча, че то се отнася до параграф 5.11 изменение. Моята страна прие сериозни съкръщения на бюджета. Никога не е приемала името ми да се съкрати на Ламбринис. Така че името ми си остава Ламбринидис. Няма съкръщение в името ми. Имам едно наблюдение. Мисля, че трябва да насърчим това, тъй като би било много по-ефтино, когато разпечатваме толкова много документи. Господин Кашман, ако съкратим вашето име, какво ще стане? Някои хора са го променили, са казвали No Man. И така, стигаме до проекто препоръката за споразумението между Европейския съюз, Исландия и Норвегия за прилагането и така нататък и така нататък. Докладчика е господин Бусотил. Не са внесени изменения. Господин Бусотил, гласуваме вашия доклад. Така че, моля, внимавайте. За. Против. Въздържали се. Приема се с консенсус. Стигаме до последното гласуване за днес. Проекто препоръката по предложението за участие на Швейцария и Лихтенштайн в е, дейността на Фронтекс. Докладчикът е господин Клайс. Не са внесени изменения. Който е за, против, въздържали се. Господин Яколино, против ли гласувате? За или против сте? За сте. Приема се. Благодаря на докладчиците. Приключихме с гласуването. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред – прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния. Даваме думата на господин Коелю и може би ще бъде добре да дадем възможност на господин Коелю да направи встъпление. Seis pontos. Primeiro é recordar o que está em causa. Да, много благодаря. От присъединяването към Европейския съюз на 2007 година през 2007 година на България и на Румъния, с този, още в този момент започна тяхната подготовка за присъединяване към шенгенското пространство. Бих искал да напомня на колегите, че съществуват досиета, които все още са висящи и чакат разрешение, като например Шенгенската информационна система, граници, полицейско сътрудничество и визи, както и опазване на личните данни. Всяка една от тези глави трябва да бъде приключена преди да се вземе решение от страна на съвета за отваряне на границите. Анализът, аналитичният преглед започна и в момента приключене резултата за опазване на личните данни през април месец миналата година. В резултат на приключването на затварянето на тази глава можа да се отвори целият процес за присъединяване към шенгенското общностно право. На второ място бих искал да напомня още нещо, а именно, че съществува нещо неудоточнено до момента с съвета, а именно за предаването на документи и досиета. На тези досиета и документи особено, които се считат за поверителни. И специална благодарност искам да изкажа на посланникът на Румъния, тъй като документите бяха разсекретени и ще бъдат предадени на съответните работни екипи. За това искам да подчертая необходимостта от спешно стигане на компромис между съвета и парламента. Парламента има съответно мнение за това как трябва да бъдат обработвани такива документи с поверителен, поверителен характер. Така че не виждам защо не бихме могли да приложим същия подход и към документите, които ни занимават в момента. Сега по въпроса за България. Съществуват някои проблеми все още, особено свързани с използването на лични данни в областта на правоприлагането, на полицейското сътрудничество по-точно. Има някои недостатъци и в резултат на този аналитичен преглед на 26 април по време на съвета се взе решение, че съществуващите недостатъци вече са преодолени. В случая с Румъния съществуват недостатъци, особено в случая на проекто закони, свързани с опазването на лични данни, за създаването на съответен национален орган. През февруари месец 2010 година докладчиците подготвиха становище, в чието изводи четем, че все още съществуват някои недостатъци, някои висящи проблеми, които обаче не забавят крайния е, резултат, не забавят хода на процеса и Румъния може да продължи с е, процеса на присъединяване към шенгенското общностно право. И на трето място считам, че парламента може да одобри и българския, и румънския случай, но и в двата случая да изиска осведомяване, съответни паметни записки на вниманието на парламента за това, в които, които да ни покажат какъв е крайният резултат от нашите препоръки и тяхното прилагане на практика. Миналата година, по-конкретно октомври месец, парламента излезе с отрицателно становище по две инициативи на Комисията за оценъчен анализ на присъединяването към шенгенското право. Утре всъщност имам среща, неформална среща с комисаря по тези въпроси и искам да ви изложа два, два важни пункта, които ще засегна при тази наша среща. Европейският парламент отказва, изрично отказва да прилага двойни критерии към различните кандидати за присъединяване към шенгенското пространство. Смятаме, че всички държави трябва в еднаква степен да отговарят на критериите, да изпълняват критериите и членките, и кандидатките. и че всички институционни органи имат съответна отговорност, по-точно парламента и комисията, но разбира се и държавите членки носят съответна отговорност, защото шенгенското пространство е преди всичко пространство на взаимно доверие. Взаимно доверие по силата на което всъщност се заличават вътрешните граници. И това е всъщност добавената стойност на този шенгенски проект. Ето това са моите встъпителни бележки. Благодаря. Благодаря, господин Коелю. Преди да дам възможност за дебат, ще помоля съвета и комисията да се изкажат накратко. Ще дам думата на господин Родригес. Много благодаря, уважаема госпожо евродепутат нашето сътрудничество с евродепутат Коелюм е изключително плодотворно и всъщност неговите встъпителни бележки ясно изразиха, представиха ясен отчет за изпълненото до момента. Комисията и парламента в този случай, а и разбира се и съвета целят едно и също, а именно – а именно разширяване на шенгенското пространство през март 2011 година и членството в това шенгенско пространство на България и Румъния. Сътрудничим си с българските и румънските власти, с парламента и с всички останали участници в аналитичния преглед. Използвам да благодаря на всички за усърдната работа. Искам да подчертая факта, че за съвета е особено важно това, че разчита във всеки един момент на помощ и подкрепа от страна на вашата парламентарна комисия. Надяваме се, че на юнското пленарно заседание ще получим положителен вод, което ще даде тласък напред на този процес. По този начин ще се изпълни целта и нейния крайен срок. Благодаря на господин Коелю за помощта, за подкрепата. Както съвета, така и Испанското ротационно представителство държат да изкажат специалната си благодарност към господин Коелю. Благодаря. Благодаря. Сега представителя на комисията, ако е тук. Никой от комисията не иска да се изкаже? Интересно. Някой от колегите иска ли да се изкаже? Никой не иска думата. Тогава давам думата пак на докладчика. Господин Енчо. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на нашия докладче господин Коелю. Ако правилно разбрах, ние дадахме благоприятно становище за това предложение. Искам да кажа само, че забавянето при приложението на ШИС 2 няма да бъде проблем за България и Румъния при влизането им в Шенген, защото ШИС 1 плюс вече функционира. Аз мисля, че всички колеги от комисията Либе подкрепят доклада, написан от господин Коелю и ние ще помолим комисията да предостави всички документи, свързани с присъединяването към шенгенското пространство. Да не забравяме, че всички действия, които ще предприемем като европейски депутати, ще имат последици за европейските граждани и ние имаме една мисия да насърчаваме свободата, и сигурността, либо свободата да се придвижваш свободно е свобода, която се придобива трудно. Мисля, че ние трябва да проявим мъдрост, за да намерим най-добрият път да помогнем на тези граждани да придобият това право. Не би трябвало да има бариери между институциите, парламента, комисията и съвета. Мисля, че най-важното е да се определи една ясна дата, за да може да се приеме решението за присъединяването на България и Румъния. Благодаря ви. Преди отново да дам думата на докладчика, искам да спомня, че крайният срок е, за предложение за изменение е 2 юни на обяд. Това е, е други ден. На 10 юни ще е гласуването в Либе, а гласуването в пленарно засуд на пленарно заседание през следващата седмица в Страсбург. Доста малко време, по-малко от обикновено имаме. Заповядайте сега докладчика. Благодаря ви, госпожо председател. Действително много са кратки сроковете, но това е с цел да се вместим в първоначално предвидените срокове. А парламента направи всичко възможно, за да отговори на тия изисквания. Искам да благодаря за бележките на председателството, но искам да насърча председателството да помогне за разрешаването на проблема относно поверителните документи. По въпроса за защитата на данните, това досие не се очакваха някакви а, особени проблеми, така че лесно се прие предложението да се а, разсекретят документите. И искам да благодаря за това на румънския посланник. Що се отнася до другите въпроси, като например като например граничния контрол и ШИС. Ако възникват проблеми с Румъния и България, ще става по-трудно да се разсекретяват документи тогава, когато се посочат конкретни проблеми на гранично-пропускателните пунктове. Затова трябва да се реши и то доста скоро дали тези документи ще бъдат изпратени на парламента, защото ние не можем да гласуваме по документи, които не познаваме, които не сме получили. Та искам да помоля Испанското председателство да ни помогне да разрешим този проблем в максимално кратки срокове. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че това беше едно много ясно послание. Допълнително ще говорим за обществения достъп до документите на европейските институции. Това не е единствения пример, според мен, на недостатъчна прозрачност и неохотата от страна на комисията и може би съвета да разсекретяват документи. С това стигаме до седма точка от дневния ред. Отново господин Коелю ще докладва. Става въпрос за Агенцията за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. След влизането в сила на Лисабонския договор, комисията предложи законодателно предложение през март. На 7 април в тази комисия се внесе предложението и а, то ще, решението ще се вземе по процедурата за съвместно вземане на решение. Сега искам да дам думата на докладчика за изложението му, след това ще дам думата на комисията и после на останалите. Заповядайте, господин Коелю. Благодаря ви, госпожо председател. Проведохме среща с докладчиците в Сянка, така че да решим как ще е най-удочно да почнем да разписваме доклада. Така че да се радва нашето, нашия подход на максимално съгласие в рамките на Комисията по граждански свободи. Затова помолих за становища, без да се пише доклад, тъй като след като се обменят мненията между членовете в тази комисия, тогава ще можем да направим първия проект за доклад. който да се основава на максимално широка подкрепа в нашата комисия. Преди Лисабонския договор Европейската комисия представи две отделни инициативи. След Лисабонския договор обаче Европейската комисия реши да, да остави само една инициатива. нашата комисия помоли правната служба на парламента за становище относно въпроса дали това е най-добрият подход към тази инициатива. Защо? Защото възникват известни проблеми, свързани с участието на някои държави членки. Не всички държави членки участват на еднакво ниво. Чрез всичките инструменти ШИС, ВИС, и т.н. Евродак. А, и очевидно изглежда, че няма как правата на участие а, да са еднакви при това положение. До сега не сме а, получили становище от а, нашата правна служба. Та това е един от а, проблемите, с който ще трябва да се занимаем. Това ли е най-добрият начин да подходим към настоящата инициатива? Втория въпрос е свързан с агенцията. Знам, че някои колеги са отрицателно настроени е, по отношение на идеята за създаване на нова е, агенция, но позволете ми да ви напомня, че именно парламента призова Европейската комисия да учреди агенция за тази цел. И мисля, че това е удачен подход. Ние е, предложихме е, тази агенция. Предварителното проучване също беше положително и показа, че дори от бюджетна гледна точка това е най-доброто решение. Както си спомняте, имаше и други варианти, които се обсъждаха, някои от които е, бяха отхвърлени още в началото от парламента, например идеята за междуправителствен подход или пък от друга страна да се разширят правомощията на Европол, например, или друга организация. Това обаче не би било възможно с оглед на защитата на данните защото смятаме, че потребителя на информацията не може да бъде и организацията, която управлява информацията поради правилата за защита на данните. За това създаването на нова агенция се оказа най-добрия вариант, според нас. Има обаче редица проблеми, към които трябва да подходим. Първият е, свързван, е свързана с а, е, идеята да се даде възможност на тази агенция да а, е, управлява а, е, нови системи, като например системата за данните за пътниците. А, Това обаче трябва да стане а, чрез правен инструмент а, в рамките на процедурата а, на съвместното време на, е на решение. Ни, никоя, никоя институция, освен а, а, комисията и съвета, а, трябва да имат право да разширяват правомощите на тази агенция а, и това трябва да става с а, а, одобрението на парламента. Необходимо е правните текстове да се прецизират, така че да са максимално ясни. Трябва да уточним и целите и задачите на агенцията. Що се отнася до пилотните схеми, е много е важно, според мен, да се предложат по-строги правила, така че чрез такива проекти да не може, например, системи да се въвеждат в експлоатация без контрол от страна на Европейския парламент. Що се отнася до структурата на агенцията, мисля, че трябва да имаме служител по защитата на данните, служител по сигурността и служител по отчетността. Подчертавал съм също, че има и проблеми свързани с управителния съвет и правата на глас. Например, струва ми се неприемливо една държава членка, която не участва активно или пълноправно във всичките дейности на агенцията, да бъде избирана за председател. Така че трябва да се занимаваме по-подробно с тези въпроси, с участието и гласуването. Необходимо е също да укрепим ролята на Европейския парламент, да подчертаем още веднъж необходимостта от прозрачност и като цяло да отстояваме а, правилата за защита на данните. И накрая, госпожо председател, същата имаше и проблем свързан с седалището на агенцията. В тази връзка бих искал да кажа, че парламентът е готов да изиграе своята роля в това отношение. Не искаме обаче да пораждаме по-големи проблеми, отколкото тези, които сега съществуват. Така че ако съветът е съгласен, с, ако е достигнал до някакво становище и съгласие, а ние няма да създаваме проблеми и ще се съгласим. Според нас това трябва да се запише в а, текста и ние сме готовни да а, приемем решението на а, съвета. Ако готови сме да подкрепим и принципните положения, а, тогава, когато принципите, които за нас са основополагащи, са уважени, ние сме готови да приемем решението на съвета относно местоположението на седалището на агенцията. И така, госпожо председател, в заключение бих искал да призова колегите си да споделят своите мнения също да кажат, ако смятат, че има някакви пропуски в инициативата на комисията, така че да ми помогнат да достигна до предварителна версия за доклад. за да може в максимално кратки срокове да представя пред колегите предложението за доклад. Председателката, първо ще дам думата на комисията, след това може би на съвета, ако има представител от тяхна страна и след това ще дам думата за коментари от депутатите. Госпожа Клайн от Европейската комисия има думата сега. Благодаря ви. От името на комисията първо бихме искали да благодарим на докладчика за градивния подход. Взели сме предвид е, промените, които се предлагат в различните комисии. Много са полезни тия предложения и е, добре ни запознават с позицията на парламента. Също така смятаме, че предложенията на господин Маринешко са особено полезни. И повечето от тях действително правят е, инициативата по-полезна и по-добра. Относно това, което чухме от господин Коелю, е, комисията би искала да каже, че на този етап много от тревогите вече са били разрешени доста конструктивно по време на дискусиите в съвета и очакваме и ние да се запознаем с предложението за доклад. Има ли някой от съвета, който би искал да вземе думата по този въпрос? Да, има. Заповядайте. Съжалявам, не ви знам името. Много благодаря, госпожо председател. Ще говоря от името на Испанското ротационно представителство на съвета. Мога да започна всъщност с някои конкретни данни за това как се развива дебата в нашата работна група. Днес сутринта проведохме последното заседание, предвидено по време на Испанското председателство в тази работна група, наречена Шенгенско общностно право. И мога да ви кажа, че сме в очакване на начален вариант на доклад от страна на Европарламента, но междувременно и ние работим по някои от особено чувствителните текстове и сме стигнали до нещо като наченка на консенсус, който консенсус е всъщност в, почти вписан в същия контекст като очертания от господин Коелю. Съгласни сме с междуинституционната декларация от 2006 година и продължаваме тази линия, според която агенцията отговаря на конкретни изисквания в управлението на широкомащабни мрежи. Смятаме всъщност, че дори ще успеем да постигнем не само наченки на консенсус, а изобщо консенсус, още на първо четене. По въпроса за седалището има две кандидатури за сега. Франция, Страсбург, където всъщност вече има технически напредък по тази по това предложение и другото предложение е Естония, Талин. Но докато не сме в по-напреднал стадий на преговорите, няма да вземем конкретно решение по въпроса за седалището. Господин Коелю всъщност каза, че няма да се забави с а, своя вариант на доклада. Така че със сигурност няма да имаме допълнителни затруднения, освен затрудненията споменати от господин Коелю, а именно за така наречената променлива геометрия по, при изчислението на гласовете. Някои държави членки са особено конфликтни, ако мога така да кажа, при такива преговори. Благодаря ви. Okay, thank you very much. So far I have... Благодаря ви. До сега три заявки има за изказвания. Закривам списъка, ако някой друг не иска да взема същата думата. Благодаря. Искам да започна с благодарност към Карлос Коелю той проведе няколко срещи с докладчиците в Сянка, по време на които успяхме да разгледаме широка гама от въпроси. Сега от е, името на моята група искам да се спра на няколко приоритета. Първо да повторя нашата подкрепа за идеята създаване на оперативната агенция – за да може въпросната система да бъде управлявана, да не бъде управлявана от е, частно предприятие, тъй като това ще бъде свързано с рискове за сигурността. По-нататък е, Карлос е, Коелю спомена и много важната тема за включването на контролен орган по данните в този в тази организация. Третото е свързано с обхвата и отговорността на тази агенция. Съгласна съм с това, че трябва не бива да допускаме неправилно използване е, и всяко използване на данните да бъде от чисто техническо естество. Е, четвърто, е, въпрос, който беше разгледан и в сянки от Карлос Коелю, всички всичко, което е включено в мандата на тази агенция, трябва да, бъде, да подлежи на парламентарен контрол и следователно следва да се основава на ясно правно основание и по-нататък. Аз споделям гледната точка на господин Коелю. Ако трябва да отдадем предпочитание, което не винаги е лесно, мисля, че трябва да погледнем на нещата от гледна точка на рационалността и ефективността на системата в по-специално, що се отнася до сигурността. Мисля, че ние присъствахме по... присъствахме на обсъжданията по тези въпроси и успяхме да участваме в съставянето на доклада. Благодаря. Господин Алваро е следващият, който се е записал. Благодаря, госпожо председател. Особено ми е приятно, че участвах в обсъждането на този доклад и в комисията по бюджет. И всъщност още от самото начало работя много в тясно сътрудничество с господин Коелю. Винаги е приятно да се работи с него. Кои са главните въпроси? Кои въпроси се нуждаеха всъщност от по-пространно осветление? Кои системи следва да бъдат взаимосвързани Евродак, визовите системи и разбира се не на последно място как ще се развие системата ШИС-2 и като система от второ поколение. Всички ще бъдем свидетели на, по на по-нататъчното развитие, защото създаването на една такава оперативна агенция ще цели именно това управление на тази система от второ поколение. Искам да кажа с други думи, че двата процеса могат да протекат успоредно. По въпроса сега за базите данни, до момента поне Евродак и достъпа за Европол до данните на Евродак е несъществуващ, поне не бе предвиден. Смятам, че трябва да управляваме всички тези бази данни по централизиран начин. И разбира се, да напасваме информацията, да я проверяваме в една или в друга посока, защото само така ще можем да разполагаме с по-задълбочена и понякога даже кръстосана информация. за затова подкрепям инициативата на господин Коелио за създаване на нови и взаимно интегрирани бази данни. Какви са законодателните инициативи, които трябва да бъдат взети в този смисъл – и как ще участваме ние като парламент, комисията и съвета, дали биха могли да ни отговорят на следното. Този бъдещ център ще бъде особено чувствителен, тъй като от него ще зависи управлението и сигурността в използването на базите данни, съдържащата се в тях информация. Коя агенция ще бъде главна, коя ще бъде подчинена, кой кого ще контролира, кой кого ще оценява, каква информация ще се събира, кой ще преценява каква информация трябва да се събира в тази голяма широкомащабна агенция тя ли ще контролира всички останали? Аз поне разбирам, че така трябва да бъде, защото иначе защо трябва да създаваме нова агенция? По въпроса сега за разходите 120 милиона евро за 3 години. Това е поне предложението на Еврокомисията и, и ще бъде отчислявано от съответния бюджетен задел. Предлагам в този смисъл, ако, ако разбира се имаме достъп до тези финансови средства, най-напред да уточним структурата на бъдещата агенция и след това да предвидим средствата, с които да финансираме тази вече определена структура. По въпроса за седалището, и аз като господин Коелю смятам, че е работа на съвета. Съвета да вземе това решение. Аз е, знам къде има свободна сграда в Страсбург. Един път месечно в, този, в тази сграда се работи и се заседава, но през останалото време е свободна тази сграда. Предполагам, че се сещате коя сграда точно имам предвид и може там да заседава тази оперативна агенция. Знам, разбира се, че Естония има много опит е, в управлението на конфиденциална информация, особено след като успя да устои на неудача отдавнашния кибернатиск, на който бе подложена. Благодаря. Благодаря, господин Алваро. Госпожа Ернст и госпожа Албрехт. Е, благодаря, госпожо председател. Е, успокоих се. Успокоих се след като и слушах изказването на господин Коелио по един толкова трънлив и щекотлив въпрос. Даже сама се очудих от това, че неговите идеи са толкова ясни и подредени. Искам обаче да задам някои, няколко въпроса по пунктове, които мен ме притесняват. Смятам, че не съм единствената всъщност. Вълнувам се особено от това как трябва да се управляват технологическите данни. За агенцията това е сякаш нещо, като се подразбира. Тук ще имаме много данни, много регистри, списъци, файлове, архиви, огромни количества, каквито историята до момента не познава и това наистина е много ефикасно, но и много опасно. Дали може някой 100% да ни гарантира, че няма да има обмен на тези данни и че няма да се злоупотребява с тях? Аз е, до сега не съм намерила окончателен отговор на това мое притеснение, което, който да ме успокои изцяло кой ще се занимава с опазването на тези данни с поверителен характер на европейско равнище. Сега, по въпроса за това, че агенцията ще има правна, отделна правосубектност, по това сме съгласни, но смятам, че трябва да бъде обект на контрол и на някой друг орган, не само на Еврокомисията. Така ще отговорим на социалните очаквания. Изпълнителният директор, неговата фигура също трябва да бъде определена по-ясно. Това, което фигурира до момента в текста, не ми се струва достатъчно убедително. Дейността на агенцията също трябва да бъде ясно очертана, обрисува, обрисувана в детайл, как така както постъпихме всъщност на времето при създаването на Евродак. Друг един проблем. Сигурно си спомняте дебата, който проведохме при обсъждането на ШИС-2. Имаше разногласия и тук в парламента, и в отделните държави членки, в моята поне. 6.2 всъщност не се използва и се търси друго решение. А пък чувам, че говорим за приемането на 6.2, малко смело като, като стъпка според мен поне. Господин Алваро го каза вече и аз подкрепям казаното от него. Сега, създаването на други системи за съхраняване на технологична информация. Смятам, че не трябва да обсъждаме глобално, а трябва да обсъждаме конкретно всеки конкретен случай. Не бива да даваме зелена светлина, не бива да подписваме един чек, на който не сме написали никаква сума, при това слепешката. Сега, по въпроса за седалището, нека да не се заблуждаваме, тук ще се лее кръв. Битката ще бъде безмилостна, има много интереси. Така че не виждам защо да не Обсъдим и възможността, вместо да има едно единствено седалище, защо да няма, например, няколко второстепенни седалища, например. По въпроса за структурата за организационната схема. Изпълнителният директор ли ще бъде главният? Ако е така, той не, не бива да бъде просто назначен, както се определя в а, сегашния текст на предложението. Предложението трябва да определи по-точно как ще бъде избран този директор, тъй като това е изключително важен, високопоставен пост. Сега, по въпроса за възможността да се обжалва, например, ако някой гражданин е, понесе някакви щети или някаква увреда в резултат на действието на тази агенция. И във всичко това, което изредих, ролята на парламента е решителна, особено по въпроса за надзора и контрола. Два пъти годишно ще получаваме доклади, отчети, това е ясно, но недостатъчно, според мен поне. Благодаря. Господин Албрехт е последния, който се записа за изказване. Благодаря. Мисля, че имаше няколко дискусии по този въпрос ще използвам тази възможност да кажа нещо, което беше споменато, но ми се струва достатъчно важно, за да бъде повторено, а именно свързването, връзката между базите данни в този регламент. Това трябва да бъде много ясно. Нещата не могат да започнат от нула. Трябва да се тръгне от съществуващ регламент. Защото ако ще се използват данни без конкретна цел, това трябва да бъде предмет на постоянен надзор, в това число и от парламента по-големите, колкото по-големи са базите данни, колкото са по-обхватни данните, толкова по-голям е риска при обединяването им да се използват по безотговорен начин и за цели на измама. Така че, когато излизаме със становище по тази агенция, трябва да се погрежим така, щото да се представят ясно целите, за които данните ще се използват. Докладчикът за няколко заключителни думи. Благодаря на всички колеги за казаните думи. В първия вариант на доклада, по първия вариант на доклада ще работим заедно, но в, но нека да кажа следното. Ние ще създадем една агенция, която да управлява базите данни, а не да взима решение за това как за това какъв ще бъде достъпа до базите данни от други агенции. Тоест, ако искаме да променим правилата за достъпа, ние би трябвало да променим нормативната база регламентираща всяка база данни. Ако искаме да разширим достъпа до ШИС, ВИС, Евродак, ние, ние трябва да променим нормативната база. на тези инструменти. Агенцията, която ще създадем, не може да има достъп до данните. Тя ще осигури защитната мрежа, бързия пренос, надежните мрежи, средствата за защита на данните, но те няма да имат достъп до данните. В интерес на защитата на данните, ние трябва да се погрежим да има такова ясно разделение между агенцията и предвидените по закона потребители на данните. Госпожо председател, тази седмица ще представя текста и се надявам, че колегите ще помислят по моя проект и ще го обогатят със своите коментари и предложения. Председателката стигаме до осма точка от дневния ред. Обществен достъп до документа на Европейския парламент, съвета и комисията. Ще изслушаме докладчика Майкъл Кашман това е проекто доклад, съставен съвместно от комисията Либе и АВКО по 50-то правило от правилника за работа. Проекто доклада се основава на предложение комисията от 2008 година за преработка на съществуващ регламент 0090 за достъп до документите, но сега работим в съответствие с Лисабонския договор, но комисията реши да запази първоначалното предложение 2008 година, зависимо от новото правно основание След влизането в сила на Лисабонския договор, всички институции, агенции и органи на Европейския съюз трябва да спазват едни и същи принципи за прозрачност и конфиденциалност, така както а, са изложени в а, регламента и в този контекст утре ще направим първа дискусия с някои от съответните институции, агенции и органи, за да могат да представят своите становища, забележки и предложения. И сега ще поканя докладчика господин Кашман да хвърли светлина върху въпросите. Благодаря, госпожо председател. Вие сте абсолютно права, когато казвате, че ни предстои изслушване с представители на различни агенции утре след обяд. Приветствам този факт и искам да благодаря на секретарията за работата и това изслушване да бъде проведено. Както някои от вас знаят, този въпрос се обсъжда от много време и от началото на новия мандат аз проведах няколко срещи с докладчиците в Сянка. Проектът, който представих, е проект, по който да се води дискусия, проект, който да предизвика дискусия. Повечето от измененията са очевидни, но в интерес на яснотата искам да кажа нещо за заличаването на член 9. Това е достъпа до чувствителни документи. Това е, беше част от преговорите приехте с съвета от 1999-2001 година. Става дума за класифицирани документи. Тогава бяха три категории, сега са четири но заличаването на член 9 в, стъп, в началото на измененията за категоризирането имат за цел да направят така, че ако искаме гражданите да имат достъп до документи и агенциите, трябва да има последователност. Възможно е мъдростта да надделее и да не се налага да спазваме този регламент. Но в, момент, в момента използваме категоризацията, която е предложена от съвета. Мисля, че тя трябва да се използва в всички институции, агенции и органи. В встъплението, както беше казано от вас, подхода, който предприехме, има за цел да осигури съответствие с Лисабонския договор за функционирането на Европейския съюз и също така да се отчете юриспруденцията на Съда на Европейските общности. Също така, новият регламент би трябвало да осигури обща, единна и ясна нормативна база за документите, които ще се класифицират в интерес на Европейския съюз. И също така, когато един документ бъде категоризиран, това означава, че основните права на гражданите по член 52 от хартата ще бъдат предмет на ограничение. Надявам се, че този въпрос ще получи повече внимание утре в хода на дискусията. Госпожа Яхтенмаки също ще присъства. Ще изслушаме представител на Европейския омбудсман, контролния орган по защита на личните данни, представител на Европейската централна банка, органите за борба срещу тероризма и националните органи за защита на данните от Германия. След това ще изслушаме изказвания от Frontex и Европол, както и други Възлагам много големи надежди на утрешния ден. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната работа. Не винаги е, мислим по един и същи начин, но това отразява различния ни подход, понякога различния културен подход е, към е, достъпа до е, документи. Реалността е, че в съвета няма много голям ентусиазъм за предложението и не вярвам това да се промени. И интересното е, че бих искал да видя какво ще предприеме и какво ще реши, и каква ще бъде позицията на новата а, коалиция между консерваторите и либерал-демократите в моята страна. Така, приема малко по-тесен национален поглед в момента. Господин Камерън изрази желание за повече свобода, повече прозрачност, така че Стил съм си дъха и очаквам да видя какво ще проистече от тази декларация. Господин Марк Мейс от Европейската комисия е тук. Работили сме заедно от няколко години и нашият подход се възприема и в комисията като подход излизащ от нашия мандат. Смята се, че трябва да работим само в рамките на преработения вариант и предишният председател на нашата комисия официално уведоми комисията и съвета за това, че ние няма да работим в съответствие с междуинституционалното споразумение, т.е. по преработения, вариант, тъй като принципите не са спазени. И предишният председател на парламентът ни разреши да гласуваме измененията и не сме гласували първият окончателен вариант. Всъщност това е принципът, по който работим и смятаме, че принципа за преработения вариант не е спазен в този случай. Най-сетне смятаме, че е напълно уместно да информирам всички членове за чувствителния характер на моите изменения. Беше ми казано и аз казах ясно на докладчиците в Сянка – че тогава, когато аз споменавам, говоря за информация и достъп до бази данни, информацията, съдържаща се в тях, това може да се използва от външни заинтересовани страни, за да получат достъп до информация в институциите по делата и по работата на депутати от Европейския парламент. Става дума за лични и частни дела, което ще бъде предмет на регламентиране от директивата за личните данни, именно информацията за служители, разходи и така нататък, мога да ви, искам да ви кажа, че това може да се използва в рамките на сега предложени от мен регламент. Не искам никой да дойде при мен в края на процедурата, дойде и да каже, ами не знаех. Ние трябва да сме наясно с последиците, които предвиждаме, както и с тези последици, които не предвиждаме. Обеден съм, че колкото по-открити е нашият парламент в взаимоотношенията с гражданите и техните представители, като НПО-та, други парламентарни органи, Колкото повече правим това, толкова повече дезинформацията и хулите срещу нашата институция могат да бъдат преодолени. Мисля, че това бяха основните въпроси, на които исках да се спра. Ще се радвам да чуя вашите мнения и се надявам, че в резултат на тях проекто докладът ще бъде с много по-високо качество от сегашния вариант. Но мисля, че утре, утре след обяд ще ни бъде много интересно да изслушаме тези представители на институции, органи а, и агенции, а, да ни кажат как виждат те нещата. Знам, че комисията в анекса за договора за съществуването на договора за функционирането на Европейския съюз смята, че, че там това е разгледано, но много от нашите членове не смятат така. Благодаря, господин Кашман. Съгласен съм с вашите коментари относно това, което казахте накрая, че Европейския парламент трябва да дава пример в областта на прозрачността. И освен това, мисля, че културата ни над прозрачност в институциите е доста скромна. Най-вече е съвета, който трудно дава информация за своите разисквания използват често пъти външните отношения като претекст за това да не разкриват документи. Но се надявам, че този регламент ще се превърне в европейския еквивалент на закона за свободата на информацията в САЩ. Две заявки имам за думата. Господин Кашма, заповядайте. Нещо много интересно казахте. Искам само да поясня нещо преди да пристъпим към разискването. Сравнението ви с американския закон имам предвид. Спомняте си някои от вас, че проведохме на видеоконференция с представители от Капитолия. Преди а, да почнем да пишем регламента, те казаха, че ако а, постигнем това, което сме което сме планирали, ще изпреварим а, щатите. А, в много отношения а, имаме да си наваксваме, но в други, които не са малко, а, сме в по-предна позиция от нашата страна на Атлантическия океан. Председателката мисля, че конкуренцията в това кой ще е шампион в областта на прозрачността е нещо положително. Господин Гиом Благодаря ви. А, мисля, че Майкъл Кашман е свършил чудесна работа, чудесно предложение изготвил, което дава възможност за много разисквания. На заседанията на докладчиците в Сянка разбрах от моите служители, Секретарията на Европейския парламент е изразил някои притеснения, и отправил предупреждение за това какво може да означава това за парламента. И аз съм напълно съгласен с вас, госпожо председател. Подходът, културата в нашата институция не би трябвало да бъде такава. смятаме, че информацията за финансовото ни положение трябва да бъде открито за външния свят. Не бива да се крие нищо за управлението на финансите. Що се отнася до предложение 32 от определенията, трябва много внимателно да подхождаме към личните данни и най-вече медицинската информация, например. Има деликатни данни, свързани с нашите служители в парламента, например, е, и това би могло да доведе до неловки ситуации. Трябва да има изключения, но като цяло общата позиция мисля, че е добра. 19-то изменение. относно регистъра на лобистските групи. Там не сме напреднали особено. Необходимо е да има такъв регистр, макар и не на всяка цена да се казва по такъв начин, но ако ще се казва все пак така, нека да го назовем задължителен регистр, защото в момента не е ясно какво значи тази формулировка. Второ изменение. Временното неналичие на документи. Аз не мисля, че има основание за такова нещо. А, мисля, че трябва да има някаква препратка. Не може просто да се отказва временно достъп до информация без мотивировка. Трябва да има мотивирано, мотивиран отказ. 33-то изменение. Парламента да създаде комисия, която да се занимава с класифицираната информация. Там има 7 члена изредени, 7 депутата. Това да е числеността на комисията. Бих искал да има гаранции, че всички политически групи ще бъдат представени в състава на тая комисия. да не се окаже, че някоя група просто няма да и се чува гласа в тази комисия. После 56-то изменение, което е свързано с разходите за осигуряване на искана информация. Не мисля, че това е правилният подход. добре изглеждат нещата на хартия, но проблема е, че е, сумите могат да се окажат доста е, големи и да бъдат е, да спират всъщност хората. като получих още няколко заявки, така че ще помоля следващите колеги, които вземат думата, да са по-кратки. Много благодаря, госпожо председател. Най-напред. Най-напред и във връзка всъщност с, с, този доклад, тъй като вече бях поискала на заседание на координаторите да отложим и дебата, и преговорите, докато не разполагаме с езикова версия на всички езици, защото всъщност това е наше право. Наше право е да работим на собствените си езици. Миналата седмица се получи немския превод едва в петък, а всички останали езикови версии в 7 вечерта. Същия този петък. Как тогава се очаква от нас да сме готови да обсъждаме в понеделник сутринта? Малко прекалено ми се струва такова едно изискване. 11 години вече съм тук и винаги ми се налага да работя на език, който не е моя. А, не, че не искам, просто не мога, пък и не искам всъщност, честно казано, да работя на английски. Имаме право да работим на родния си език и повтарям и ще продължа да го повтарям, че това е абсолютно важно. Сега преминавам към проекто доклада. Общите проблеми все още не са разрешени. Предполагам, че това го знае и самия докладчик. По мой вкус поне нещата не са достатъчно добре очертани. Не е ясно какво, под, какво разбираме под документ. Документът трябва да бъде ясно дефиниран като такъв и да се знае каква е разликата между документ и информация. Дали е, дали е позволен достъп до един документ или до една точно определена или по теоретична информация, т.е. какво ще наричаме информация, поверителна информация и какво ще наричаме документ, поверителен документ. След това, достъпа на институциите до тези поверителни документи или до тази информация с поверителен характер, смятам, че това трябва да бъде разписано в междуинституционното споразумение. Чрез този именно доклад, който ни занимава, се прави предложение и в този смисъл. Аз обаче смятам, че това не е в нашите правомощия. В нашите правомощия е да определим каква роля ще играе парламента. Дали ще участва в това междуинституционно споразумение като институция, като просто институция или като законодателен орган. Ако сме институция, ще имаме определен вид достъп до конфиденциална информация, ако сме законодателен орган, ще имаме друг вид достъп. Това поне на мен не ми е ясно в сегашния вариант на доклада. Достъпа до документи за асистентите на депутатите, държавните служители, както и европейското гражданство. И този достъп пак не е ясно разграничен. И това, което чух като изказване от страна на колегите, ме кара да мисля, че ни остават още светлинни години работа, докато стигнем до този момент. Прозрачността е едно нещо, но опазването на поверителния характер на информацията е нещо съвсем друго. Дали следва да предоставим достъп до такъв вид информация и на нашите асистенти? в Германия поне не винаги се публикува, не винаги се обнародва всичко, което е свързано с депутатите, в частност и изобщо с лицата, в по-общ смисъл, например, медицинския профил е определено крайно личен и крайно поверителен. Сега, европейското гражданство. Дали има право на достъп? Европейското гражданство не винаги се интересува от това, което ние правим. Така че, когато прояви интерес, трябва да му дадем този достъп. На първо място обаче смятам, че трябва да определим, да измерим по някакъв начин интереса на европейското гражданство. В кои области има вероятност да се прояви повече или по-малко интерес. И след като извървим този път, то тогава ще може с, по- с по-голяма яснота да определим поверителния характер и дост... на информацията и достъпа до нея. Сега по въпроса за омбудсмана и това каква е неговата роля, ако на, някой му се, ако на някого му се откаже достъп до информация. Аз смятам, че това определено надхвърля правомощията на омбудсмана. Такива правомощия ние поне не сме му връчвали. Трябва ли сега да му ги връчим или не? В такъв случай ще се окаже, че едно единствено лице ще има право да взима толкова важни непреходни решения. По въпроса сега за съдържанието на този регламент, смятам, че трябва да цели следното – да дава ясна представа на европейското гражданство за пътя, по който е изминала дадена европейска директива, откъде се е тръгнало и докъде се е стигнало. Това, което не искаме обаче е да наводним и да залеем нашите съграждани с информация, защото в противен случай ще стигнем точно до обратния резултат. Гражданите ще загубят интерес от свръхинформираност. Има някои подробности, които са, меко казано, незначителни, така че няма защо тях, например, да ги обнародваме. Това ще се превърне в крайна сметка в лавина, в информационна лавина, която вместо да мотивира, ще демотивира и вместо да направи Европа по-понятна, ще я направи още по-понятна и непроницаема. Госпожо Сомер, може ли да приключвате вече? Да, добре. Комисията по петиции, продължава госпожа Сомер, отложи взимането на становище по този въпрос след лятната вакансия и за това всъщност графикът на работа по този доклад също ще се отложи. Благодаря. Съжалявам, че ви прекъсвам, но доста хора искат да вземат думата. Моля да се ограничавате. Да, действително, темата е много важна. Темата е много важна, но много ви моля максимално кратко да се е, изказвате. Заповядайте. Аз разбира се, подкрепям идеята обществеността да има достъп до европейските документи, но това е абсолютно безсмислено, ако документите се пишат неясно. Мисля, че всеки документ трябва да отговаря на стандарти за разбираемост дали един средностатистически гражданин на Европейския съюз би разбрал документ на институциите без предварителни познания. Според мен, ако трябва да отговорим на този въпрос, за повечето документи отговорът ще е отрицателен. В момента не се опитвам да критикувам превода. Документи, които в оригинал са на моя език, е, често пъти и изглеждат така, че все едно са превеждани няколко пъти от някакви неясни езици. И а, това прави а, задачата за превода доста непостижима. А, така че а, тези, които искат да разкриват достъпа, трябва да се а, замислят и за това. В Европа имаме едно простичко общество, което не винаги е в подкрепа на европейските инициативи и органи. Мисля, че трябва също толкова просто да бъде подходени и към езиковите формулировки. Госпожа Гьонч, благодаря ви, госпожо председател. Аз искам да подкрепя това предложение, като се вгледаме в предложението на комисията и а, доклада на а, Майкъл. А, виждаме, че Майкъл е, предлага едни стъпки, които не толкова се основават на Лисабонския договор, а по-скоро изграждането на система, която ще осигури достъп, но действително текстовете трябва да бъдат разбираеми за средния гражданин, а ние знаем, че това е проблем. Текста на комисията и нашия се различават доста, така че преговорите по тях ще са трудна задача, но мисля, че трябва да подчертаем, че ролята на парламента трябва да бъде водеща и трябва да отстояваме нашия своя подход. Надявам се, че ще успеем. Благодаря ви, госпожо Гънц. Господин Яколино, другия ми колега, има думата. Благодаря ви. Аз съвсем накратко ще се изкажа. Говориме за изменение на регламент от 2001 година. Аз внимателно съм се запознал с него, а също и слушах това, което се говори днес след обед. Само един въпрос бих искал да повдигна. Естествено, целта е съвсем ясна – и ние сме съгласни с нея. Да се отвори достъпа за нашите граждани. Така че и те да могат да дадат своя принос в процеса на вземане на решение в европейските институции, чрез осведомеността си, чрез следенето от тяхна страна на действията на онези, които би трябвало да им защитават интересите ежедневно. Разгледал съм различни аспекти на този въпрос, архиви съм гледал и, така нататък. Та искам да направя три коментара. Такива едни нови разпоредби ще струват нещо, както каза и господин Кашман. И тази цена може да се окаже доста висока. Днес, господин Кашман, гласувахме по един друг а, доклад, свързан с управлението на интернет. А, доста разумен, доста балансиран е този проект, този доклад. И там се опитахме да намерим разрешение на проблема необходим е, критичен преглед на организацията, обаче на процеса. Ако имате определен вид достъп, необходимо е той да бъде подкрепен от някаква организационна структура, административна подкрепа е необходима и това предполага допълнителни разходи. Та, в някои случаи, господин Кашман, не мисля, че се налага да оповестяваме всичко можем да оповестяваме някои актове. Ако се вгледате в 14-то изменение, където има цитат от официалния вестник, мисля, че това е добре да се публикува едно резюме. И в тая връзка, може би ще ни разясните какво имате предвид под специални или особени споразумения. Това е вашето изменение 16. Става въпрос за оповестяването на документи или актове. Какво имате предвид под специално споразумение? И последния въпрос. Понякога открития достъп, независимо колко е разумен и легитимен, може да предизвика едно такова любопитство, което няма да ни е нужно. Предпоследния оратор, госпожа Алфано, заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на господин Кашман. Знам, че той работи от години по този въпрос, по проблемите на прозрачността, така, щото всички граждани да имат максимален достъп до официалните документи. Ето защо правната служба реши, че Европейския парламент трябва да осигурява максимален достъп до всички документи, за международни споразумения, като SWIFT, резервационни данни за пътци и така нататък. И имам три въпроса. По последния въпрос. Член 33, точка 9 се казва, че Европейския парламент има достъп до класифицирани документи въз основа на специална комисия, т.е. 7 членове. Имам някои притеснения във връзка с този въпрос. Това ограничение ли е, което може да мине отвъд границите на 7-членната специална комисия? Има и едно друго измерение, в което се говори за достъп до документи. Какво, какво ще има това с възможности за защита? и средствата за защита. Европейските институции трябва да използват инструментите, с които разполагат за достъп до документи, но гражданите не разполагат с такива инструменти. Не знам защо сте изменили член 39, който вече е одобрен от парламента. Последният въпрос е какво е пожертвано от предишния вариант на този регламент. Кое е заличено от е, този вариант? Междувременно още един е, член се записа за изказване и това вече е, слагам чертата до тук. Госпожа Вебер, благодаря госпожо председател и аз искам да поздравя докладчика. Знам, че от доста време ние се опитваме да приемам регламент за достъп до документите и е малко изненадващо, когато чувам коментари, които вместо да са насочени към усъвършенстване на нещата, изразяват като че ли известна неохота. Много ми е трудно да разбера това и ми е много трудно да го обясня на европейските граждани. Как може да се говори за дефицит на демокрация, за това, че Европейския съюз е отдалечен от гражданите, също времено ние не сме в състояние да приемем последователен регламент за достъп на гражданите до нашите документи. През последните 10 години страните, които не могат да бъдат наречени е, демократични, имат законодателство за достъп до документи а в Европейския съюз. Няма. Ми мен ме е срам. Когато разговарям с хората. Е, така че аз много се надявам, че можем да постигнем споразумение. Да, надявам се, че ще можем да проявим конструктивност и да няма чак толкова много изменения, които да разводнява същината на документа, тъй като не е това нашата цел. Всички ние знаем, В дъното на тази потайност, конфиденциалност, да, разбира се, има основания за подозрение за корупция, неща, които си остават неясни, или пък просто не... гражданите не ни интересуват всъщност е, ние като парламентаристи се интересуваме от е, гласовете на гражданите, но когато дойде до отчетност и прозрачност, казваме, не, не, това не е ваша работа. Недопустиме. Госпожа Макове има думата. И аз искам да изразя своето становище в подкрепа на достъпа до документи, който да бъде максимално широк. Не смятам, че можем да кажем, че е, предоставяме твърде много информация или че информацията не е важна за гражданите ми. Не е наша работа да решаваме. Гражданите са тези, които трябва да решат коя информация има значение за тях. Не ние решаваме това. Наша работа е да им предоставим а, е, информацията. Що се отнася до разбираемостта, еми ние трябва да работим по този въпрос, а не да ограничаваме достъпа, защото документите са неясни и така нататък. Механизмът, който сме приели за диалог с гражданите и с предоставяне на достъп до документите, всъщност това е наш проблем и ние сме тези, които трябва да го решим. Всички доводи, които чухме, не са в полза на ограничаване на достъпа, а в полза на повече усилия от наша страна. Преди да дам думата на комисията и след това да се върна към докладчика, искам я самата да кажа нещо. Първо, смятам, че има забележителна разлика между степента, до която ерозирахме личната неприкосновеност на гражданите през последните години с довода, че ако нямаш нищо за криене, ми няма какво да криеш. Обществените власти трябва да имат достъп до всички данни, ако обаче се обърне тази логика, би трябвало да я приложим спрямо себе си, институциите. Европейските институции, националните институции са много по-потайни и си присвояват много повече привилегии от отделните граждани. Мисля, че тук е, има дисбаланс. Второ, един въпрос към Майкъл. Ти каза, че инструментът ако го приемем, ще бъде, ще предоставя още повече права от закона за свобода на информацията. Ми аз не съм убедена, може би самият регламент ще осигури на гражданите категорични инструменти. Проблемът е, че европейските институции винаги могат да се скрият е, зад е, принципа на субсидиарност винаги могат да намерят основания и да кажат, ами с удоволствие ще разкрием документите, но не можем, защото международните партньори не искат или защото държавите членки не го искат. Е, има много примери в това отношение. Например, телесните скенери. Получихме много информация от някои от нашите американски приятели, които са получили информация чрез е, искания за техническа спецификация, за телесните скенери, които поисках, когато поискахме същата информация от националните органи, не получихме информация. Получихме от американците, но когато поискахме същата информация, посредно същата информация от национални правителства, няма получихме. Няма обаче европейски орган, от когото да поискаме тази информация, така че тук има вакуум който води до това, че трябва да разчитаме на контакта си в Америка. Мисля, че това е въпрос, който трябва да бъде повдигнат. Комисията пожела да се изкаже. Ще ви помоля да бъдете кратки. Е, още не закъсняваме, но все пак. Не повече от 3 минути, моля ви. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда максимално кратък. Поздравления за господин Кашман за това, че възобнови дебата. Комисията подкрепя дебата и държи на конструктивен диалог. Първо, това е регламент, регламент за правата на гражданите. Според новия договор, но гражданите са в центъра. Това е право на гражданите на достъп до документите на институциите. Водят се успоредни дискусии за междуинституционалния достъп. Това последното обаче не бива да се използва за повод да забравяме, че става дума за правило заложено в договора. Става дума за достъп до съществуващи документи. Комисията получава най-многобройни искания и на повечето от тях се дава положителен отговор. Въпросът е как да разширим този достъп и как да направим сегашния регламент юриспруденция. Един от проблемите в момента е, че има съмнение в някои области. Ние трябваше да оставим на съда да тълкува някои от основните разпоредби в регламентите. Мисля, че това може да бъде избегнато и когато говорим за политически въпроси предпочитаме законодателя да вземе решение за това в какво състоят правата. Във връзка с казаното от вас, госпожо председател, комисията е наясно с необходимостта от баланс между документите за достъп документи и защита на данните. Знаете, че в момента се води дело. Знаем, че всяко право има еднакво силно. Обществените органи държат огромно количество информация за гражданите. Тази информация е необходима за целите на администрацията. Но заедно с това е много важно тази информация да си остане лични данни и да не се а, разпространяват наляво и надясно. Регламент 1049 и 45 са две основни права, които защитават а, два основни документа, които защитават правата на гражданите. Искам да привлека вашето внимание към няколко въпроса, които се съдържат в проекта на комисията. Комисията е не само администрация в смисъл на Централната брюкселска администрация за Европейския съюз, ние сме и политически орган, поемаме политически инициативи, има обаче и друга роля. Притесняваме се, че тя не е достатъчно отчитана а именно ние сме органът, който отговаря за конкуренцията в Съюза. Всички в тази зала биха искали тази роля да бъде защитена. Тази роля се упражнява ефективно в ползата на всички, за да може да функционира вътрешния пазар. Очевидно е, че документите, които се държат от комисията, и се използват за това, за доказване на нелоялно поведение и монополи от фирми, не могат да бъдат предмет на обществен достъп. Така че нека да бъде защитена комисията в тези области, в които тя осъществява подобни права. Господин Кашман, Можете ли да обобщите в рамките на няколко минути? Бих могъл, само че ще ме обвинят, че не съм отговорил на всички въпроси. Ще положа максимални усилия. Благодаря на всички за участието, дори и на тези, които не са съгласни с мен. Изменение 32 Да, разбира се, регистърът трябва да бъде задължителен, но тук ние повдигаме принципът, тъй като това не е правното основание за настояване за задължителен регистър. Идеята за комисията е да се използва като основа, от която да проистекат конкретни действия. Казвам на своите колеги, никога не съм се стремим към минимума. Моите амбиции са винаги били максимално високи в интерес на гражданите. Ето защо всеки, който работи в тази институция, трябва да спазва директива за защита на данните 46 от 2000 година. Само, че тук се изразяват, е, тук се изразяват страхове от името на депутати. Всички директиви се отнасят еднакво за всички. Има едно объркване. И то е, че този регламент може да се прилага само от депутати за достъп до документи. Това съвсем не е така. Това е, е предвидено в междуинституционалните споразумения. Защо ги споменавам? Защото ако ги нямахме, през 2001 година нямаше да се създадат междуинституционалните споразумения за достъп на документи между институциите. Аз съм убеден, че тогава, когато няма нещо, настоявай за него. Ако е там и не функционира, ами постарай се това да се промени. Повечето от исканията идват от адвокати, лобисти ние казваме, че и ние говорим за тези документи, кои, до които няма електронен достъп. Госпожо председател, американците казват, ние, вие имате обществен регистр, ние нямаме, задминали сте ни. Um, бързам максимално. Преводите само в петък ли се предоставят? Аз мисля, че ние плащаме достатъчно, за да се работи през цялата седмица. Аз работя и през уикенда и мисля, че трябва да разполагаме с, всички, с варианта на всички езици и бих искал да призова бюджетните органи да ни предоставят повече средства, за да осигурим документа в кратък срок, защото е задължително да разполагаш с информация на родния език. Нямам а, разногласие по този въпрос. Мисля, че очевидно, че между нас има разногласие по много въпроси. Госпожа Маковей Искам да кажа, че вашата репутация за използване на откритостта и прозрачността, за да разкриете корупцията във вашата страна, е блестящ пример за това, което можем да постигнем, като осигуряваме достъп до информацията. Но само, че е снисходително да се каже, че гражданите не могат да изберат толкова много информация. Гражданите четат онази информация, която им е необходима. Принципът е всичко да се предостави на гражданите максимално бързо, за да могат онези, които имат нужда от информацията, да получат максимално пълен, пълен достъп до нея. Мисля, че не трябва да използваме графика като повод, за да не постигаме споразумения. Сега, обществения интерес, ами, действително трябва индивидуален подход. Тогава, когато има петролен разлив и някой казва, нека да видим какви са документите на British Petroleum за емисиите, тогава очевидно общественият интерес е много важен. и сега Преминавам по-натата, господин Бронс. Това може би не е подхода на вашата партия. Ако искате обаче да бъде документът да бъде по-ясен, ами седнете и го напишете. Кинга е права, преговорите ще бъдат трудни. Надявам се да не бъдат дълги с оглед на това, което казахме тук. Ръководителите на групите изразиха своите становища. Да, става, да, то става дума за критичен преглед. Винаги трябва да отчитаме разходите, защото всъщност гражданите плащат цената. Важно е обаче да държим сметка и за дългосрочните цели. Споменаха се временни процедури, до които гражданите да нямат достъп. Еми, тук идва принципът за частичен достъп. Ние, изменението споменава графици и срокове. Лисабонският договор иска гражданите да участват в демократичния процес. Ако не знаеш кой участва в демократичния процес, кои дирекции, кои звена, еми не можеш да влияеш върху него. Ето това е причината по въпрос за 7-членната комисия. Това е отворено предложение 300 изменения има за цел да напомни на депутатите, че, това те, че става дума за техния метод за достъп до информацията. Онова, което беше заличено, е свързани с устава за депутатите. Аз го използвах, за да убедя НП да гласува за. Те не гласуваха за. И мисля, че измененията е, са ненужни, тъй като това не може да измени устава за депутатите. Разпоредбите са, е, имат съвсем различно правно основание. Госпожа Вебер, благодаря ви много е, за това, че споменахте демократичния дефицит. Ако не решим този въпрос, винаги ще ни обвиняват за това, че способстваме за е, увеличаване на дефицита. Госпожо Маковей, искам да ви благодаря още един път за казаното от вас, е, в смисъл, че граждани са тези, които знаят какво искат. Наша работа е да им осигурим информацията. Ветото от трета страна. Комисията се опита да реши този въпрос, съветът се опита да го реши, ние се опитахме да решим, но не сме го решили. И е, тъй като не успяхме, трябва да а, продължим нататък. Що се отнася до Йенс, съгласен съм, но в момента въпросите за конкуренцията са обхванати тогава, когато става дума за, текущ... за проверки, които се а, провеждат в момента когато информацията бъде предоставена, може да се окаже, че дадена фирма, която е част от картел, е предоставила информация за разбиване на картела и ако след това тази фирма бъде разкрита, това би било е, обратен стимул за другите. Казах на комисията, че това, което те предлагат, е, използват а, парен, а, парен валяк, а, за да а, щупят а, орех. Документ, от, документ на трета страна ще се представи само като част от дискусия, за да се приеме резолюция, но в крайна сметка Третата страна е онази, която запазва авторското право. Аз бих искал съвета да направи същото. Наясно съм, че това е проблем, който трябва да бъде преодолян. И ще приключа с нещо, което според мен е много важно. Унези, които ме познават, знаят, че държа на този принцип. Когато аз възприема един принцип, аз не принадлежа към расистската школа на принципите. Съгласен съм с Карл Маркс. Само, че не с догматиците, според които а, ако не ви харесват моите принципи, ще ги променя. В началото на нашия мандат през 2004 година ние казахме, че сме готови да загубим битката за това, че държим на своите принципи, когато, защото когато човек загуби, може да спечели заради своите принципи, защото битката ще е продължена от някого другиго. И по въпроса за откритостта и прозрачността, въпросът няма да бъде забравен и хората ще искат да знаят защо депутатите от всички партии не дават своята подкрепа. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми разрешихте да говоря по-дълго, но с оглед на конфликтните мнения реших, че е важно да се занимая с всички тях. Благодаря. Видях, че поискахте думата. Няма да ви дам, няма вече да ви дам думата. Вече е 5 и 5. Сега ще обсъдим резервационните данни за пътниците. Аз съм докладчик по тази тема. Аз миналата седмица вече ви казах, че трябва да си тръгна в 5.30. Тоест, имаме 25 минути. Ще направя каквото мога. Само, че всички, вие ще, всички ние ще трябва да бъдем доста по-стегнати. Обедена съм, че ще се върнем към този въпрос. Да, ще има и други дебати. Ще се внасят изменения до 10 юни. А, казват ми, че няма срок. Докладчик. Госпож... In the previous legislature uh, on this uh... Съгласен съм. Гласува се по този регламент в сегашния му вариант по време на предния мандат на парламента. А тогава е НП не гласува за, но отчитам, че подкрепяте подхода ми. Председателката, а, да, е, наистина съжалявам, но трябва да минем към следващата точка от дневния ред. Мисля, че са ясни позициите в... А... Добре, 5 секунди имате казах, че не съм съгласна с такива аргументи, като прекалено много информация и по-малко или повече уместна информация. Трябва да даваме всичката информация на обществеността, а обществеността сама ще си прецени какво, им, какво и трябва и какво не и трябва. Благодаря ви, мисля, че ясно се изказахте. И сега минаваме към резервационните данни за пътниците. Ще се опитам да вляза едновременно в ролята на председател и докладчик. Помолиха колегите да им съдействам и наистина да направя всичко възможно а, да а, ви карам да говорите кратко и моля избягвайте да повтаряте това, което вече е казано. Сега, причината, поради която а, тия точки са отново в дневния ред е, че от предните дебати сме получили съвместния преглед на споразумението между Европейския съюз и САЩ. Имали сте възможност да се запознаете с него още преди време и предлагам Първо да дадем думата за разисквания, така че да може всеки да зададе въпросите си към комисията и после ще помоля комисията да отговори. Някои от въпросите, които съм включила, вече сме ги изпратили в писмен вид на комисията и то няколко пъти. И до сега не сме получили а, ясен отговор. И така, започвам аз а, дебатите ще, и самата ще си изкажа кратко. Бих, искал, накра... Бих искала накратко да чуя от комисията а, по въпроса за съвместния преглед. Искам да чуя и коментарите им по въпроса на факта, че не са в състояние да а, оповестяват всичката информация, до която имат достъп в комисията. Сега, това не обесмисля ли съвместната, съвместния преглед? После. А, мисля, че е изумително а, това, че съвместния преглед споменава едно конкретно оплакване, което е внесено от мен самата. В съда съм го внесла. Сега това е обществена информация, дори в вестниците а, е, пишеше за това. Пишеше обаче, че има, а, е, има обаче три а, е, жалби. Вие бихте ли оповестили а, имената на тримата жалбоподатели? аз а, в този политически контекст а, това го намирам за изумително. А, Втория ми въпрос не е свързан с съвместния преглед, а правния статут на споразумението с Канада. До сега не сме получили абсолютно никакви разяснения относно а, правния статут на това споразумение за на комисията. И тази неяснота, мисля, означава, че е крайно време да а, сключим ново споразумение с Канада и а, комисията да, да даде мандат за преговори с Канада за разписване на ново споразумение. Трето, пак е, многократно съм молила комисията да обясни защо новите правила за сигурност е, във връзка с събирането на данни за пътниците, въведени от САЩ една година преди опубликуването на съвместния преглед, защо Европейската комисия не ни е обяснила какви са тия правила, какво включват и по какъв начин ще се отразят върху ползването на резервационни данни в рамките на споразумението между САЩ и Европейския съюз? Надявам се най-после да чуя нещо по този въпрос. Предпоследният ми въпрос е кога комисията ще отговори на въпросите, повдигнати в резолюцията от ноември 2008 година. Тя вече няма правна сила, понеже работим в рамките на Лисабонския договор, но въпросите зададени там са все още уместни. И накрая искам да знам Европейската комисия дали се движи по график по отношение на а, предоставянето на резервационните данни на нас преди а, летните отпуски. Това са а, въпросите ми. Кои други колеги биха искали да задават въпроси на комисията сега? Леле, мене ме беше страх, че ще има море от хора, а то няма никой. Заповядайте, имате думата. Благодаря. след това, което казахте, аз можех и да не се изказвам, а все пак ще пробвам така да обобщя отговорите на комисията. По съвместния преглед, е, какво мислим? Мислиме, че САЩ са използвали е, данните за пътниците в подкрепа на борбата с тероризма, е, но смятаме, че САЩ са уважили съществуващите споразумения, смятаме, че филтрите функционират доста добре Смятаме, че информацията е, за е, средствата за правна защита, е, там всичко се движи по правила и че споделяте информация с други агенции само тогава, когато това е абсолютно необходимо. И всеки случай се разглежда по-отделно. Смятаме, че будят тревоги и възможностите да се променят данни, което се въвежда от американската администрация и възможността да се правят специални временни бази данни. Смятаме, че е, може по-добре е, да се е, оползотворяват е, данните за средствата за правна защита. Смятаме, че засичането с някои бази данни биха е, дали е, признаци за възможната употреба на данни за пътниците в контекста на борбата с незаконната иммиграция и това ни тревожи. Смятаме, че САЩ може да усъвършенства много, в голяма степен, взаимността на отношенията си с а, Европейския съюз. Бихме могли да получаваме повече данни от тях за целите на борбата с а, тероризма. Но като цяло а, ние сме доволни от начина по който изпълнява споразумението американската страна, макар и да има някои важни бележки, и критики, които сме включили в а, съвместния а, преглед. Що се отнася а, до правния статут с Канада, а, такъв няма практически в момента. Така че в момента а, се разглежда въпроса на национално равнище. Комисията препоръчва на държавите членки, защото Канада продължава да изпълнява ангажиментите си за получаването на решението на, за адекватност. Ние предлагаме и препоръчваме на компетентните органи да продължават да, от, да одобряват обмена на данни за пътниците с Канада. Защо не сме започнали преговорите по ново споразумение, защото искахме да изчакаме да влезе в сила ли за Лисабонския договор, така че да можем да се възползваме от разширените си правомощия на парламента. По третия ви въпрос, госпожо Инфелд, не сме съвсем сигурни, доколко става въпрос за данни за пътниците, но необходимо е да говорим по този въпрос с американските власти. На този етап не мога да ви предложа някакъв особено задоволителен договор. Що се отнася до пакета от резервационни данни, Е, мисля, че бяхме договорили това да се случи преди края на лятото, но строго погледнато лятото свършва на 23 септември, е, но и се надявам, че ще можем да ви предоставим тия данни за Канада, САЩ и Австралия, както и оповестяването на такива данни а, е, на трети страни, когато това е уредено смятаме, че хармонизацията на системата за резервационни данни ще трябва да бъде отложена. Преди това трябва да се извърши нова оценка на въздействието, така че да бъде мотивирано предложението. И така, изпращането на данните се надяваме да стане до септември, а, а инициативата по разписването на нова директива по-нататък през тази година и следващата председателката. Да, мисля, че в решението ясно е посочен крайен срок за предоставяне на данните а, лят, летните отпуски, летната вакансия, което значи средата на юли. А, а, дълбокия а, анализ на данните, след това, което правят в момента в щатите е ново. А, по този въпрос трябваше да имате решение по-рано, защото утре вече е юни месец. А, бих искала да получа писмени отговори а, от комисията а също и от съвета, които са залегнали в решението от ноември 2008 година, които все още са важни. Още един въпрос от господин Алберт. Да, благодаря. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Има един пункт, който е изключително важен, поне по мое мнение. Именно от кога ще имаме възможност да предлагаме още по-смели доли предложения от така наречения пакет резервационни данни. На времето, всъщност, с това започнахме. А именно, че проектите, поне така както са представени до момента, за нас са неприемливи. Затова се налага предоговаряне на въпроса но така или иначе съществуващите споразумения ще продължават да се прилагат. Ще продължават да се прилагат, въпреки мнението, широко разпространеното мнение, че те не отговарят на нашия учредителен, основополагащ договор като Евросъюз с правните основания на нашата законодателна дейност. Ето за това се налага да дадем обяснения, да дадем обяснения на широката общественост за това, защо всъщност продължаваме без инициатива за предоговаряне. Не знам защо имам усещането, че непрекъснато отлагаме от октомври или от ноември насетне. Надявам се, че най-накрая ще имаме възможност да започнем това предоговаряне на документ, който всъщност е в сила от 1 януари 2007 година. Документ, който е вече 3 години в сила, без някой да го е гласувал. Нито нашия парламент, нито парламента с сегашния мандат, нито в предишния легислатурен период. Мисля, че трябва да се обърнем към съда в Люксембург с преюдициално запитване. преди каквито и да било политически маневри по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Вос. И аз ще бъда кратък и ще се опитам да избегна това, което вече е споменато от преждеговорившите. Присъединявам се към казаното от Ян Филип Албрехт. Положението, евроканадското положение на нещата е изключително незадоволително. Не ни бе това целта. Не целеше това нашият проект в самото начало и не само, че не го целеше, а и с нищо не допринася за разрешаване на противоречията. Австралия и Съединените щати също бяха предмет на един такъв двустранен процес, но взимането на решение бе отложено. Колкото по-бързо разрешим евро-канадското положение на нещата, ако позволите тази категоризация, толкова по-скоро ще пратим положително послание към нашите съграждани и ще ги успокоим, че данните не се дуплицират. Благодаря. Госпожа Арнст. И аз ще бъда възможно най-кратка. Очудена съм. Изненадана съм всъщност. Изумително ми се струва, че изобщо нещата са се подредили и сме допуснали да се случат по този начин. Относно нашата позиция, аз смятам, определено и твърдо смятам, че трябва да я предоговорим. През април месец тази година излязохме с проекто резолюция, определяща, ясно определяща, кои са минималните условия, които следва да бъдат прилагани при такива преговорни процеси. И въпреки това продължава да има висящи дела, висящи недоразумения по-скоро. Благодаря. Auch wenn man nicht alles nochmal wiederholen soll, was bereits gesagt Благодаря казва следващата ораторка. Няма да повтарям преждеговорившите, само ще повторя необходимостта Еврокомисията ясно да уточни въпросите, по които не сме съгласни. Винаги сме твърдели, че не са ни нужни три или четири споразумения, корено различни едни от други, а с едно единствено глобално и общо валидно споразумение бихме разрешили много въпроси. Аз смятам, че края на лятото не е 23 септември, а по-скоро края на август. Ето за това, ако трябва да уточняваме календар и график, мисля, че това трябва да бъде преди лятната вакансия. Резервационните данни изобщо не са нещо, като обсъждаме днес тук за първи път на залог, на карта всъщност е подставено нашето добро име като законодателна институция в борбата с тероризма, например, или борбата с организираните престъпления, организираната престъпност. За нас е просто неприемливо да продължаваме да работим и да подписваме споразумения, които според нас са неприемливи и нямат никакво законно основание. Така че предлагам да изтеглим срока до преди лятото. Благодаря. Uh, Никой друг не иска да взема думата. Комисията бихте ли взели вие думата за отговори на въпросите, които бяха поставени сега? Комисията а, сериозно а, настоява на разписването на три мандата а, и ще излезнем с а, съобщение. Да, може понякога нещата да отнемат повече време, отколкото предварително е предвидено, но ви уверявам, че ще представим трите мандата и а, съобщението максимално скоро. Надявам се е, това лято да се случи това, но трябва да кажа, че може най-късно да отнеме до септември-октомври. Нека да ви обясня какви са процедурите за тези мандати. Те са разписани, готови са, написани са от моята а, служба, само че ходят нагоре-надолу по иерархията, ще стигнат и до вас. Уверявам ви. Мисля, че по-бързо ще излезнем с становище от съда в Люксембург, т.е. преди тях ще е, ви предоставим нашето. Няма да има разделяне, трите страни ще останат на едно място и информацията за пътниците. Може би ще, разли... ще разделим режима в Европейския съюз, така че да ви предоставим по-крат, в по-кратки случаи, в по-кратки срокове съобщението и мандатите. Така че ако делим нещо, това ще бъде с цел да ви предоставим актуална информация по-бързо. Миналата година не а, издадохме мандат за преговори с а, а, Канада, за да можем да а, се възползваме от новите правомощия на парламента по Лисабонския договор. Това е единствената причина, поради която не го направихме миналата година. Благодаря ви. И председателката, благодаря. В заключение, като докладчик, искам да насърча Европейската комисия да се забърза малко. Окей, окей, септември, но не и октомври, мога да кажа. Някои от колегите а, ви напомниха, че всъщност ние ви подарихме време. А, ние можем да гласуваме и преди това да, разбирам, че имате бюрократични пречки, но мисля, че е доста науместно това да се повдига на този етап. Европейския парламент успя да си свърши работата за около 10 дена. сигурен, сигурен съм, че Европейската комисия, която има по-малка численост, може по-бързо да свърши тази работа. Съветът доста побърза да вземе редица решения преди 1 декември. Получи им се вида решение, като например това е за Канада и аз не виждам защо дори не сме били информирани, ли, информирани за това. И не разбирам защо няма правна основа за обмена на данни с Канада не искаме да осложняваме ничи живот, но а, това е въпрос, към който трябва да се подходи максимално скоро. Сигурна съм, че може да се случи това преди лятната вакансия, т.е. средата на юли. Това беше датата, която ние поискахме и нека това да бъде е, целевата дата второ, всичките въпроси, които бяха повдигнати към вас, сега и в писмен вид по-рано, очаквам да получим за тях отговор в писмен вид от комисията, в това число и въпроса за упоменаването на моето име. Мисля, че сега приключваме дебатите за резервационните данни. Също с това изчерпваме и дневния ред за днес. Благодаря ви, колеги, за съдействието. Продължаваме утре сутрин в 9 часа, нали така? We have a joint meeting with the FEM committee tomorrow morning. Утре сутрин имаме съвместно заседание с Комисията по правата на жените. 9 часа започваме.